good morning, uh, ladies and gentlemen. Sorry for a slight... Дами и господа, добър ден. Извинявайте за малкото закъснение. Надявам се, че доста хора ще се присъединят към нас малко по-късно. Има важна точка за Украина, за това ще започнем работа по-късно. Дали всички съгласни с дневния ред, така както е представен? Да, добре, благодаря ви. Вие сте получили протоколите и ако до края на заседанието няма възражения или допълнения, те ще бъдат сметнати за одобрени. Преминаваме към трета точка съобщение на председателя. Искам да ви напомня, че това заседание се излъчва по интернет – вие сте получили материали, свързани с вашите запитвания до секретарията. комисията предложи на 12 март да даде едностранни времени търговски преференции на Украина. Тези търговски преференции ще се отнасят до тарифи и тарифи за стоки, така как се предвижда от задълбоченото и всеобхватното споразумение за свободна търговия. Аз вече казах, че тази точка ще се обсъжда днес. На 5 март комисията прие проекто регламент като част от по-широк пакет да да спре използването на печалби от добив на природни ресурси да се използват за въоръжени конфликти. Проекто регламента предлага да се предложи схема за самосертификация и пълна проверка на цялата верига на доставки. Това е също така подкрепено от Организацията на отговорните предприятия в сферата на цветната металургия. Това Предложение за регламент ще бъде обсъден от нашата комисия тази сутрин. Също е така спор... преговорите знаете, за споразумение с Виетнам се обсъжда и комисията предвижда финализирането на преговорите през октомври 2014 година. Четвърта точка. Изменение на регламент за въвеждане на режим на общността за контрол на износа, трансфера, брокърската дейност и транзита на изделия технологии за двойна употреба. Докладчик е господин Фиелнер и Джулс. И сега ще дадем думата на господин Фелнер, за да представи доклада. Благодаря ви, господин председател. Аз ще представя господин Фелнер, той ме помоли. Този доклад вече е финализиран. Европейският съюз смята, че системата за контрол на стоки с двойна употреба е много устаряла и беше взето решение през 2010 година за контрол на износа. Това е необходимо не на последно място, за да може Европейския съюз да се ползва с авторитет и доверие по света. Сега вече са решени всички въпроси, включително и делегираните правомощия при провеждане на преговори за сключване споразумения за търговия и на 17 декември са законодателите излязоха с декларация, както с което парламентът изрази своята загриженост за това, че е необходимо да се предприема допълнителни стъпки спрямо подобряване на системата за контрол на стоките с двойна употреба и търговията с тях. По време на следващото пленарно заседание ще се гласува доклада. Благодаря. Благодаря ви за това, че представихте доклада. Следващо. Благодаря. Ертланге. Е, нашият докладчик Сянка, Сянка отсъства не в залата, така че ще се изкаже от негово име. Наистина, това, което чухме, можем да подкрепим изцяло. Постигнат беше голям напредък като се придържаме към обнимбус уредбата и по пътя на подходящи изменения решихме огромния проблем на този законодателен пакет. Така че той трябва да играе водеща роля и е от основно значение да се въведе механизъм за контрол, така че да се осъществи контрол на износа на тези изделия, така че да не бъдат нарушени правата на човека. И постигнахме съгласие с обща декларация на, с комисията и съвета. за засилен контрол на изделията и технологиите, свързани с далеко съобщенията и ще бъде изградена система, при която а, когато се въвежда система за надзор в дадена държава членка, другите държави членки също ще приложат такава система. А комисията се ангажира с представене на по-добър изменен текст на предложението си. Постигнахме много отстъпки и а, съвместната декларация на съвета и на комисията ще бъде обнародвана в официалния вестник. Така че информираните граждани да могат да се опрат на този текст и да се обръщат към съвета и комисията в случай на изискване на контрол. Благодаря. Благодаря, Бърто. Може би Не знам, може тези, в крайна сметка, тези устройства трябваше да бъдат а, използвани за намиране на самолет. Не, стран, странно е, че вече 10 дена не можем да намерим един самолет. Сега давам думата на представителя на генерална дирекция. Благодаря, господин председател. Ние също приветстваме споразумението постигнато на 17 декември, защото наистина е необходимо колкото се може по-бързо този регламент да бъде прият за да се намалят всички и да се премахнат всички изкривявания в правилата за конкуренция, които засягат нашите пазари. Много проблеми бяха повдигнати по време на дискусията. Те намериха своето място в документа, включително и изделията и технологиите с двойни, двойна употреба. Държавите членки излизат с един единен списък и се надяваме съобщението на комисията, което ще бъде представено скоро време, да бъде прието през април. Благодаря. Джулс, искаш ли да кажеш нещо още? Добре. В такъв случай. ще ви кажа какви са сроковете. Значи, както каза комисията, разполагаме с много малко време. Днес 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения. Ще гласуваме утре на нашето заседание а, а в пленарна зала докладът ще влезе по време на първата мини-сесия тук в Брюксел на 1-2 април. Благодаря, Джулс. И минаваме към точка 5. Етап на развитие на текущите тристранни преговори размяна на мнение. Мартина Клоус отговаря. Става дума за предложение за решение за предоставяне на макрофинансова помощ на Тунис. Съвета се съгласи с нашите изменения, прияти на 13 февруари. И предвиждаме този документ да бъде прият в Страсбург през април колкото до регламента ТИСА на Пабло Залевски. Получихме Писмено предложение на председателството, гръцкото председателство по членове 8, 9 и 12. На 20 марта ще бъде проведен следващия кръг. Господин Золевски отсъства. Някой ще вземе ли думата от негово име? Не. Минаваме към точка 6. Дейността на групата по мониторинг. Имахме много много работа по време на този мандат, много активни бяха и много беше и работата на нашата мониторинг група. И сега ще прочета какво сме направили, освен ако някой от председателите е тук. Сега по Япония. На 11 март имаше обмен на мнение относно а, проблемите на европейската а, промишленост в областта на железопътния транспорт. Доклада е господин Метин, докладчик е господин Метин Казак, който също отсъства за Русия. Е, проведахме заседание вчера. Естествено, излишно е да ви кажа, че обсъждахме проблемите свързани с Европейската инвестиционна банка и Русия. Естествено, посветихме цялата, е, цялата дискусия на положението в Украина. Много сме загрижени, някои от наши членове са много загрижени за съдбата на Литва, нашите литви, литовски колеги, които се страхуват от прецедента. беше им казано, че не, не, никаква опасност не ги грози, но въпреки всичко те повдигнаха този проблем. И по-специално поставих така повдъгнаха въпроса за евентуалното влизане на Русия в източна Украина. Е, беше казано, че в момента този проблем не, не седи на дневен ред, но междувременно Европейският съюз ще вземе ответни мерки Самият, самото заседание не беше много дълго, но това обаче е последното заседание преди разпускането на парламента. По групата за мониторинг с САЩ на проведе заседание на 9 февруари, обмен на мнение. Вчера също имаше едно, имало едно заседание. Организирано и с присъствието на Игнасио който е докладвал по преговорите, провеждани миналата седмица в Брюксел. Но аз не съм присъствал, защото бях на заседанието за Русия. Джордж, ти беше ли, знаеш ли какво е станало там? А, аз очаква, участвах в а, друга работна група на социалистите и демократите – но трябва да кажа, че Егнасио е винаги така много дипломатичен. Той не иска да навлиза в много подробности. Основният проблем, който се поставя е проблема с прозрачността. Той обаче е оптимист. Той се надява, че ще постигнем добър резултат, но за сега няма особен напредък. Това е положението на нещата. Аз участвах в половин, половината заседание и не зададах въпрос, свързан с Airbus. Знаете, че все още има дискусии по проблемите между Airbus и Boeing. Американците като че ли въобще са забравили за този проблем. Казаха, че това е нещо съвсем друго, съвсем отделно и не може да бъде е, включено в преговорите, но аз мисля, че във всички търговски отношения с САЩ този проблем трябва да бъде включен. Този въпрос трябва да е, бъде включен. Струва ми се, че няма нищо друго. Така, приключихме с групите по мониторинг и минаваме към точка 7. Протокол към споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и е Република Корея от друга страна с оглед отчита на присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Аз съм докладчик. Този законодателен акт не е призвик осложнение. Той е основан върху предложение на съвета да помощи комисията започне преговори с Република Корея за сключване допълнителен протокол към споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна Република Корея, от друга страна с оглед отчетен присъединяването на Хакати към Европейския съюз. Вие получихте екземпляр на процедурата за съгласие. Нещата са доста ясни и доста лесни за разбиране, но разбира се, ако имате някакви въпроси, може да ги зададете. Да, слушам ви, заповядайте. Като докладчик на НП искам да подкрепя работата, която ви извършихте. Това не беше наистина мащабна задача, но така ли не беше задача. За това искам да кажа, че ЕНП ви подкрепя. Благодаря ви. Е, вие също бяхте докладчик по въпросите на търговият между Европейския съюз и Република Корея. Не съм пълноправен член на тази комисия. И така. Ще дадем думата на представител на комисията Питър Вели. Заповядайте, Питър. Yes, thank you. Да, благодаря ви. На 14 март съвета по транспорта реши да даде своето съгласие и да даде разрешение за подписване то на този протокол. На 25 март ще се подпише протокола от страна на Корея. Парламента на Корея ще гласува през април, така че в края на април ще започне временното прилагане на този протокол. По същество не беше толкова лесно да спреговаря с корейската страна. Те не са много лесен партньор за преговаряне. И те Разбира се, трябва да бъдат убедени в това, че автоматично трябва да се поднови договора и с обратна сила ще бъдат задействани разпоредбите на договора. Вторият голям елемент е, че митата, плащани от харватските износители, ще бъдат възстановени от компетентните органи на Република Корея защото хрватските износители са плащали мита, нещо, което не са правили корейските износители. Благодаря ви за подкрепата. <coughs> Um, да, благодаря ви за това много ясно обяснение. Има тук нещо интересно. Исках да кажа, че винаги, когато се срещам с представители на бизнеса, те казват, че това е било голям успех. Мисля си, че наистина е добре за Европейския съюз това, че се внасят малки коли, но като цяло Европейският съюз е много излича голяма полза от споразумението с свободна търговия с Република Корея. Разбира се, ще видим как се развиват нещата в бъдеще. Имаме ли допълнителна информация от комисията? Може би ще получим повече информация. А ако няма други точки за обсъждане, искам да ви помоля да отложим заседанието, защото когато започнахме, ви казах, че председателят на комисията много искаше да присъства на дебата за Украина. И разбира се, очакваме също така и представител на комисия да се присъедини към нас, но това няма да стане преди 10.30. Затова предлагам до 10.30 да отложим заседание, така че да можем да проведем дебата за Украина. Дали всички са съгласни? Да, моля да ме извините. Благодаря за съгласието. Но просто работихме много бързо. Okay, thank you very much. All right.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 идеята е,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 Colleagues, let's uh, resume our meeting. Уважаеми колеги, нека да подновим нашето заседание. За съжаление не можах да дойде по-рано, тъй като имах друг ангажимент. Следващата точка от дневния ред е точка 8. Предложение на Европейската комисия да се предоставят автономни търговски преференции на Украина. Както знаете, решихме да пропуснем предварителните етапи, защото за това ни помоли Европейската комисия. И по същия начин ние одобрихме писмена процедура, за да назначим колегата Залевски за докладчик по това досие, защото той е докладчик на парламента за преговорите с Украина. Той вече е предоставил проекта доклада си, разполагате с текста във вашите материали. Той предлага да одобрим предложението на Европейската комисия. Заповядайте, господин Залевски. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както знаете, Украина, която е най-големият ни източен партньор, преминава през етапа на сериозни промени економически и политически под ръководството на ново правителство. Целта на новото правителство е да подпише споразумение за асоцииране и да спаси економиката от пълен срив. Освен това, Украина в момента се сблъсква с изключително тежка ситуация, свързана с региона Крим и безпредседентна агресия от страна на Русия. Това създава още повече нестабилност и нася още повече неснота за бъдещето. Пакетът за подпомагана на Украина, предложен от Европейската комисия и подкрепен от Европейския съвет на извънредното заседание на 6 май предвижда мерки, които ще разглеждаме днес в дневния ни ред. Европейският съюз едностранно ще предостави търговски преференции на стоки с происход от Украина. Тези преференции ще отразяват нивото, което е постигнато в резултат на споразумението между Европейския съюз и Украина, споразумение за всеобхватна и задълбочена зона на свободна търговия. Смятам, че отдавна е трябвало да бъде подписано споразумението за асоциация и затова не трябва да отлагаме влизането в сила на търговските преференции. Затова предлагам да подкрепим идеята комисията да ускори процедурата по предоставяне на тези преференции и съвета да одобри максимално бързо. В моят доклад предлагам нашата парламентарна комисия и Европейския парламент да одобри това предложение без никакви изменения, за да можем да ускорим всичките процеси. Защото ако има изменения, това ще предполага тристранни преговори между институциите. И ако няма изменения по този начин, ще могат да влязат в сила тези търговски преференции – през април. Обеден съм, че тези преференции ще подпомогнат, подпомогнат економиката и финансовия сектор на Украина. Става дума за стотици милиони. Не трябва да се смята, че тези мерки не са свързани с ограничени условия. Това може да бъдат едностранни мерки, но те не са небалансирани. Те се отнасят само до стоки и те ще въжат само няколко месеца, най-късно до 1 ноември тази година. Само стоки, които наистина се произвеждат в Украина, ще бъдат предмет на тези търговски преференции. Украина ще трябва да се бори с измамите. Накрая Украина ще трябва да се ангажира да не увеличава бариерите пред търговията. В рамките на предвидените условия, искам да подчертая, че Украина също пое сериозен политически ангажимент. Освен подписването на политическата част на споразумението за асоцииране, нека да не забравям, че парламентът на Украина през последния месец прие редица закони, които Европейският съюз изискваше още през 2013 година с цел да се подпише споразумението за асоцииране. Например, законите за селективното правосъдие и измама при избори. И искам да кажа в заключение, че тези преференции на Украина се дават като спешна мярка и ние сме готови да започнем прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение свободна търговия максимално рано, най-късно през юни. Благодаря ви за вниманието. А, извинете, бях пропуснал да помоля представителя на комисия да представи своята инициатива. Заповядайте, имате думата. Ще бъда много кратък, господин председател, тъй като Павел Салевски опита, описа положението на нещата много ясно. Аз ще се спра на две неща. Първо, по, в момента дори, за съжаление, има ескалация на напрежението в Украина. Не само със всеки измина ден, но със всеки измина час положението се усложнява. Включително сме свидетели на опитите на президента Путин да интегрира Украина все по-бързо и по-бързо в рамките на е, Федерация на Русия. За съжаление, Европейския съвет съвет като че ли не отправя достатъчно ясно послание към Руската федерация за намаляване на ескалацията, така че това е първото. И второ, и господин Залевски се спря на това, на Европейския съвет премистър-председателя Яценук ще присъства, ще участва в този съвет и ще се подпише част от споразумението, като целта е то да може да се прилага колкото може по-бързо. Става дума за глава четвърта, която включва и предложенията, които са залегнали тук в нашата, нашия документ. Целта е колкото може по-бързо мерките да влезат в сила и второ да, прилаг, да приложиме най-спешната и бърза възможна процедура и парламента също а, разглежда тази документ по най-спешната процедура. Сега давам думата на депутатите. Първо, докладчик в сянка от социалистите и демократи. Мали Благодаря, господин председател. На всички са известни причините, поради които Украина не подписа споразумението за асоцииране през ноември. Знаем какво въздействие оказа Русия и това беше не само политически натиск, защото тя се опита да действа и чрез търговската политика, използвайки я като оръжие, прилагайки някои немитнически мерки – е, които не са съобразени с принципите на Международната търговска организация. Е, Русия блокира вноса на шоколад от Украина, е, като се позова на някакви стандарти, свързани с храните и Русия предприе мерки, така че да не бъде подписано това споразумение. А, мерките предприяти от Европейския съюз през март ясно посочиха, че ЕС иска да подкрепи Украина в този труден период на преход и да подкрепи економиката на тази страна. Така че ситуацията е спешна мерките са спешни и са наложени от развитието на положението в Крим. Така че в рамките на споразумението за асоцииране трябва да се включи и търговска част, така че Украина трябва да предприеме и съответните мерки в другите а, сфери, като правосъдие а, и други. И а, тези мерки, които бяха решени от съвета миналата седмица, създават условия, които а, да подпомогат економическото стабилизиране на този регион, още преди да влезе в сила споразумението за асоцииране намаляването или примахването на мидата върху някои стоки с происход от Украина могат да гарантират отварянето за Украина на европейския пазар и това ще окаже благоприятно въздействие върху гражданите. Подкрепям позицията на докладчика да не се внасят изменения, тъй като комисията всъщност излага разпоредбите е, от предложения през ноември, предложеното през ноември споразумение може да се използва и предпазната клауза в случай на значителни рискове за стоките от Евро, на Европейския съюз. Искам да привлека вниманието ви също така а, е, върху а, е, нашата неотменна позиция по отношение на околната среда и правата на човека – ако се провеждат такива преговори за споразумение за асоцииране. Украина покрива тези клаузи, но това трябва да е на разделна част от споразумението, така както това беше в сила в миналото за Пакистан. Така че си запазвам правото да внеса изменение в този смисъл. Благодаря, господин Петров. Уважаеми колеги, аз бих искал също да приветствам предложението на Комисията за, за временно прилагане на търговските елементи от споразумението за асоцииране с Украина, за да се даде незабавно економическа помощ на Украина с оглед на изключително драматичното развитие на събитията в, в тази е, страна. Както каза колегата Залевски, най-голямата, е, най-големият наш съсед от източното партньорство. А, няма да преповтарям аргументите, които вече бяха изложени и от комисията, и от докладчика, с оглед на изключителността на ситуацията, в която сме е, поставени изключително късият срок, с който разполагаме и желанието ни максимално бързо да подпомогнем економически е, Украина да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена. аз също споделям виждането, че за временността на тези мерки до влизането в сила на вече договореното всеобхватно споразумение за свободна търговия. Разбира се, тук е важно да се отбележи, че въпреки едностранното отпадане на митата от страна на Европейския съюз към украинските стоки, все пак ние си запазваме въпреки късият период, в който ще се прилага това, това едностранно отпадане на митата, ние си запазваме правото за задействане на предпазна клауса, когато е на лице внезапно и рязко повишаване на, на вноса на чувствителни стоки от Украина в Европейския съюз. Мисля, че това е една добра все пак и успокояваща възможност, която се дава с, с, това, с това предложение. Споделяйки също опасенията ни, че наближавайки с наближаването на края на мандата на този Европейски парламент ние сме длъжни да действаме бързо и да използваме изключителни процедурни а, пътища, за да можем да приемем това, това, този регламент. И затова аз се присъединявам към призива и на докладчика а, да избягваме да предоставяме а, изменения, да, да предлагаме изменения по това, този регламент, за да позволим той да бъде прият в необходимия бърз срок. Благодаря. political <laughs> um, now, uh... А сега Бернард Ланге. Благодаря, господин председател. Драги колеги, Чувствам се раздвоен. От една страна разбирам желанието, очакването да се стабилизира положението в Украина и да работим в тази посока. От друга страна, това пък предложение е нещо необичайно, особено и се казва, че а, е, трябва да се предоставят съответните митнически облегчения за тази страна. А, принципът, който беше определен, е изискване да се отговори на определени критерии а, в трудовото право, околната среда, а, Спомням си и това, което на времето беше направено за Пакистан. Известни размерите на тези суми 500 милиона. Така че питам се дали по този начин не създаваме прецедент. и дали не поставяме под въпрос принцип, който е бил е, наше общо решение. И в този период на економически и финансови затруднения е, да се премахнат митата, да се отворят границите, всичко това може да има съответното въздействие върху економиката на Европейския съюз, която не е в най-добро здраве. Така че подчертавам въпроса с условията и сега се обръщам към комисията. Може ли да имаме гаранции, че тези мерки ще се прилагат само в рамките на 6 месеца и няма ли опасност да продължат за вечни времена? Тук се говори за 6 месеца, но ако нямаме гаранции, че ще се подпише това споразумение и че няма във всеки 6 месеца да се продължава срока, ако има такава опасност, аз съм против. Наялка Каспари. Благодаря. Е, подкрепям това, което беше подчертано от Павел Зелевски и от други колеги. Е, доста съм е, очуден от това изказване. Сега разбираме, че ситуацията е трудна в Украина. Всички ние знаем за тази особена ситуация и че е предвиден тук срок от 6 месеца. а, и а, изискванията, сферата на трудовото право и на околната среда са изключително важни за нашата група, така както и за другите. Но не трябва да забравяме, че тази страна е на ръба, окупирана е от друга а, държава. И в момента говорим за някакви подробности, но това са подробности. Това, което трябва да се направи е как е, да е, защитим една застрашена съществуванието си държава, а, не е как да се откажем от тази помощ, която може да навреди на нашата съседска политика. И смятам, че за срок от 6 месеца можем да предоставим тази помощ, така че подкрепям това предложение. Thank you. Next, uh, Nicola Rinaldi. Благодаря, Никола Реналди от Алде. Благодаря, господин председател. Аз искам да подкрепя казаното от господин Залевски. Не знам дали това няма да създаде прецедент, но същевременно положението в, положението в Украина е безпредседентно. И в крайна сметка Украина е и на границите на Европейският съюз. Ние не можахме да предоставим на Украина някаква перспектива за бъдещо членство. Това беше първото. Второ. Тази, тази страна в момента се срива от економическа гледна точка. Има много бедно се. Това е страна, която се срива и от иден... гледна точка на своята идентичност. Те са твърде близо до, до Русия. Те имат нужда от а, конкретен жест от страна на Европейския съюз. Те имат нужда от нашето сътрудничество. Времето е много важен фактор в а, момента можем просто да унищожиме всички направени до тук усилия, ако представиме условия, предисловия и така нататък. Затова смятам, че трябва да реагираме много бързо, не само при, с приемането на документа, но и с неговото приложение на практика 6 месеца. Добре, но в крайна сметка ще видим какво ще стане след 6 месеца. Може би след 6, може би след 6 месеца би било разумно да продължиме действието на тези временни мерки 9 месеца или повече, но при всички случаи в момента от гледна точка на нашата външна политика, този вид документ е много важен. Така че той е много по-важен, много по-активен, много по-прореактивен, отколкото всички изказвания и думи по въпроси. Да, аз смятам, че при извънредна ситуация се налагат извънредни мерки. И е, политическата и в економическата сфера. Никой не знае какво ще се случи в Украина. дали Русия няма да продължи напред, да се стигне до ескалация. Не го желая, естествено. Но Европейският съюз трябва да даде политически сигнал за солидарност и подкрепа на Украина. И да даде подобен сигнал и на Русия. Така че поради тези причини трябва да приемем този текст, да не внасяме изменения, да го приемем възможно най-бързо, защото времето ни притиска, периода на нестабилност ни принуждава към подобни действия. Текста е, е балансиран, да се намалят или премахнат, доколкото е възможно митата. Има условия за това Казано е в този текст, че в случай, че някои е, стоки могат да доведат е, до сериозни затруднения на производителите на сходни стоки в Европейския съюз, ще бъдат възстановени първоначалните мита. Тоест, това не означава едностранно разоръжаване. И смятам, че няма разминаване на становищата между нас, е, защото беше посочено, че трябва да се спази този 6-месечен срок. Т.е. мерките са временни. Но политическия знак е подкрепа на Украина и възможно най-бързо гласуване на този текст. Никой повече не поиска думата, за това ще се изкажа. Мисля, че остават някои въпроси без отговор и парламентът има право да получи отговор на тези въпроси. Първо, винаги съм бил много предпазлив, когато се използва външната политика като инструмент от външната политика. Търковската политика не е част от външна политика на Съюза. Това е автономна, самостоятелна политическа област в политиката на Съюза. Казвал съм това и преди по повод на Пакистан и по други случаи. И аз продължавам да се придържам към този мой последователен подход. Смятам, че трябва да се въздържаме от използването на търговската политика на Европейския съюз като инструмент на външната политика. Второ, тук говорим за автономни търговски привилегии. По този начин озаглавено е това досие – тук нямаме предварително прилагане на каквито и да било търговски мерки и търговски преференции. И ние даваме 6 месеца от автономни търговски преференции без каквото и да било реципрочно прилагане от от срещната страна, тъй като не е подписан договор за свободна търговия. Така че това са абсолютно ясни, прозрачни, недвусмислени търговски преференции, които се дават за Украина, на Украина. Защо не искаме от Украина да предостави подобни търговски преференции на Европейския съюз, за да има реципрочност? И да създадем поне видимост на предварително прилагане на договор. Тоест, ако ние смятаме, че по този начин предварително се прилага договор, трябва да поискам от Украина също така да възприеме еквивалентни търговски преференции. Защото без това не би могло да има никакво предварително прилагане на споразумение с свободна търговия. Така че ние даваме на Украина изключителни автономни търговски преференции, обаче това поставя под въпрос законосъобразността на тези мерки, къде е правното основание за подобен вид търговски преференции. Ние даваме на една страна привилегии, които не даваме на никоя друга държава. Това изобщо не отговаря на онези обичайни преференции, които даваме по режима на генерална система на преференции на Европейския съюз. Европейската комисия ни казва, че това е предварително прилагане на споразумението за свободно. Такови Обаче това не е така. За мен това не е убедителен довод. Просто да се премахнат необходимите изключения от нормите на Световната търговска организация. Третия въпрос е. Чухме, че Европейската комисия поиска да има две различни споразумения. Политическо споразумение за асоцииране и търговско споразумение. А сега виждаме, че се предвижда споразумение за асоцииране и търговията е част от него без никакво разделен на тези две теми. И нашата парламентарна комисия просто се сблъска с ситуацията, в която ни бяха отнети всички правомощия, които имаме. Ние сме комисия по международна търговия обаче ни беше иззета всяка една отговорност по това досие. Ние отговаряме само за една част на едно споразумение, което те първа ще се подписва. Малко странно и малко изненадващо е това. Но ако сметнем, че сегашното временно правителство на Украина е достатъчно легитимно да подписва политическата част на споразумението, която не би могла да бъде, както се казва, отделена от търговската част. Защо това правителство не е легитимно за да подпише търговската част на споразумението? И тогава и двете страни по договора ще започнат предварителното прилагане на договора с реципрочни привилегии. Не разбирам, поне все още не съм разбрал, защо нещо, нещо, което не може преди да се раздели, изведнъж се разделя на две части. И изведнъж мандатът на Европейската комисия който беше да сключи по-широко споразумение за асоцииране с търговска част. Сега ще подписва две отделни споразумения. Едното ще се подпише веднага, другото изобщо не е ясно кога ще се подпише. То се отлага за неясно бъдеще. Никога не знае точно кога. И между другото, даваме привилегия за период от 6 месеца но изборите ще се проведат през май. Тогава ще има ново правителство. Защо не помолим легитимно избраното пълноценно правителство да подпише споразумение? А ние можем междувременно да предвидим двустранни преференции. Ние, ако знаем, че отсрещната страна няма да сключи такова споразумение, защото тогава прилагаме търговски преференции. Очаква се ново правителство да дойде на власт през май и то може да подпише договор дори или споразумение. А, и е много странно защо се разделя договор на две. Това не отговаря на конституционната уредба не знам какво е правното основание за разделянето на предварително замисления договор на две части на един по-късен етап. От Лисабонския договор никога не сме имали търговски преференции без каквито да било условия. Никога, никога. Или двустранни споразумения или едностранни търговски привилегии са били обвързани с условия, включително и за опасно околната среда. Как се лишаваме от задължението, как изнъж пренебрегваме задължението да спазваме конституционната уредба и политическите ни задължения? ние изискваме да се спазват условия за условията на труда, за човешките права от най-бедните страни. Изискваме това от Пакистан, от Молдова. А изведнъж на Украина давам преференция без каквито било условия. И край на кащата става дума за условия, съвсем основни условия. Не слагаме никакви пречки пред даването на търговски преференции. Просто ние сме последователни с конституционното устройство на Европейския съюз, с нашата политическа позиция. Затова не виждам защо не можем, не трябва и сме длъжни да не поставяме условия при даването на търговски преференции. И накрая, не е вярно, че Украина не подлежи на условия, свързани с условията на труд, защото Украина не е обхваната от общата система на преференция на Европейския съюз. Тоест тук можем съвсем основателно да се позовем на общата система за преференции, която, както знаете, поставя доста скромни условия. Не е ясно защо ние даваме много по-щедри търговски преференции, отколкото се предвиждат по общата система за преференции, без да изискваме дори минималните условия които са заложени в общата система за преференции. Нашата работа не е просто мълчаливо автоматично да гласуваме за. Ние трябва да спазваме конституционното устройство на Европейския съюз и нашите политически задължения. Аз не съм против тези преференции и този договор, но това, което аз изисквам е тази парламентарна комисия, която винаги е отстоявала принципа за поставено условие при даване на спазване на определени условия при предоставяне на търговски преференции. Ние искаме отново да запазим тази принципна позиция. Искаме да бъдат поставени необходимите условия в областта на условията на труд, опазването на околната среда и човешките права при даване на тези тъй щедри търговски преференции. Надявам се, че комисията ще може да отговори на това. А и докладчика, разбира се, също ще получи думата отново. И така, комисията, заповядайте, имате думата отново. Much, eh, Благодаря, господин председател. Аз първо мога да започна с един личен коментар. Нито никой не очаква нито тази комисия, нито от вас като председател да одобрявате безмълвно всички решения на а, комисията. Но, вие повдигнахте някои много важни и значими въпроси от политическа гледна точка. Е, ще, които не са съвсем така в а, а, обхвата на Генерална дирекция търговия, но ще се опитам да отговоря. Това, което остава в последните три месеца в Украина, е, че правителството на Янукович два дни преди да подпише споразумението с Европейския съюз изрази своят отказ. През последните месеци и това го видяхме и по телевизията, хората се събираха на площада Майдан, за да защитат своите права и да, се, да искат свое европейско бъдеще. Това не е типично, типична ситуация. И днес нещата опират до политическото доверие в Европейския съюз. Сега, Подобни споразумения са инструмент и политически инстрано, инструмент от гледна точка на комисията, тъй като те са част от едни по-глобални економически пакети, които помагат на някои страни, дори ето, дори подобно нещо се предложи и на Янукович сега. Защо той се отказа и се обърна към Русия, това е друго. Тук вероятно просто бяха, бяха, бяха включени абсолютно не, не, не, не, но без, без, безмислени и нелогични а, мерки, които Украина е а, трябва да, да, да спазват. Всичко това се наложи от, от Русия, за да затрудни а, Украина. Но комисията смята, че търговските мерки трябва да бъдат разглеждани в рамките на един по-голям економически пакет за техническа помощ, който има за цел да спомогне промените и реформите в страната те не противоречат на разпоредбите на Международната търговска организация, но те са просто елементи, компоненти от един по-широк пакет за економическа помощ. Колкото до прецедент, аз не смятам, че това е прецедент, смятам, че просто по този начин ние реагираме на една абсолютно изключителна ситуация и е, реакцията на комисията е, е инспирирана от решенията на Европейския съвет. Господин Ланге спомена а, е, а, е, един а, е, регламент, и при всички случаи срока няма да може да бъде е, продължен от е, следващият е, парламент. Така че. Трябва да подчертая много ясно, че комисията няма никакво намерение да продължава действието на тези мерки. За сега целта е те да бъдат прилагани до 1 ноември 2014 година, за да можем след това да подпишеме споразумение и ако всичко върви добре, радостта по това споразумение ще почне в началото на септември. Също времено. Знаете, че Русия набляга на това, че правителството е нелегитимно, непредставително в момента. Знаете, от друга страна, че споразумението създава не само преимущества, но и диктува много задължения на а, украинското правителство след президентските избори новото легитимно правителство ще трябва да поеме своите задължения, които ще бъдат дългосрочни по силата на това споразумение. Най-вероятно президентските избори ще се проведат в края на май или началото на юни, в зависимост от баланса на силите в парламента. Така че след това ще е, са необходими сигурно няколко дни или дори няколко седмици за сформиране на правителство и ще е необходимо и известно време преди да се подпише споразумението. а колкото до прилагането на разпоредбите на споразумението, ще трябва парламента да предприеме съответните мерки и решения за промяна на инструментите, така че най-вероятно ще има условия за прилагане на преходните мерки, но на практика регламента няма да може да се прилага преди 1 ноември. Следващия въпрос, който по, по повдигнахте. Става дума за правното основание в рамките на СТО. Тук става дума за едни отделни автономни мерки. които не са, не са свързани с правилата на ГАТ, в документа, който ще бъде подписан утре или други ден, ще залегнат намеренията на двете страни за отваряне на по-нататъчните глави в момента, в който условията са подходящи. Аз мисля, че в, в, в момента не можем да се уповаваме на общата система за преференции предвид положението. Още повече, че става дума за един много кратък период. Така че Комисията е готова да защити своята позиция в рамките на СТО. Става дума за, една, е, авто, за едни автономни мерки. които са изключителни, с ограничен е, ам, действие и не противоречат на член 24 от ГАТ. Ако разгледаме залегналите в споразуменията разпоред, е, условия, наистина в повечето условия има е, позовавания на човешките права, на околната среда, но не може да се каже, че става дума за истински условия. В а, е, тези споразумения са записани различни задължения, защото става дума за едни много по-широки политически рамки. И също така са предвидени и мерки за а, разрешаване на двустранни спорове, подадени конкретни проблеми. Така че аз още веднъж искам да, да кажа, че ние сме много доволни и благодарни на а, Европейския парламент за подготовката на, това, на тази резолюция. И тук става дума, още веднъж повтарям, става дума за един много кратък период, за минимум 6 месеца, максимум 6 месечен период. Можем да, да се позовем на член 5, както и на член 2 на ГАТ включително и разпоредбите свързани с, с сътрудничеството в митническата по митническите въпроси, както и, и други отрасли, а в член четвърти се се е, описва възможността за е, временно суспендиране на преференциите при е, случай на неспазване на условията. Така че има и, има и това, има и други гаранции а, за Европейския съюз за прилагане на а, тези мерки, без това да има отрицателно отрицателни последици за Европейския съюз и още веднъж съвета съвсем ясно подчерта, че става дума за изключителна ситуация и за това трябва да, прилож, да приложиме асиметрични мерки, просто за да подпомогнем економически тази страна да се стабилизира. И съм сигурен, че през следващите месеци положението може дори да се влучи економически. Благодаря, господин Каспари. И след това докладчик. Благодаря ви, господин председател. Само накратко да припомня вашата разпалена реч и да подчертая този 6-месечен срок. И трябва да ви кажа, че тези стандарти, свързани с околната среда и с труда, с спазват голяма степен. В Украина има други елементи, които имат значителна роля. Затова ви умолявам да не провеждаме дискусия по тези стандарти, а да помогнем на украинците в рамките на 6 месеца и да направим всичко възможно, така че този преход, това преходно споразумение да може да се приложи възможно най-бързо. Благодаря, господин Каспари. Павел Залевски. Тук, господин Каспари, тук става дума за оформяне и провежна политика. Господин Залевски, докладчика, имате думата. Уважаеми колеги, изцяло зачитам и уважавам вашия подход, основан върху принципи. Изключително е важно ние, Европейският парламент, да се придържаме към правилата, към принципите, по които сме постигнали съгласие. И разбира се, обикновено подобни изказвания аз бих приветствал и то от все сърце. Съгласен съм с вас в това, че ситуацията е странна. Щом са съчетани двете части на споразумението, економическата и политическата, не би трябвало след това споразуменията се дели на две отделни части. Абсолютно сте прав. Аз винаги съм бил против това търговията да се разглежда като инструмент на външната политика. Но ние се намираме в една уникална ситуация. Обеден съм, че вашето изказване би звучало по-различно, ако разберем по-добре какво точно се случва. И не само в Украина, но и в Кремъл. Каква е ситуацията? Украина реално е в състояние на война с Русия. Война. Това е война. Военни в Крим нападат част от една европейска държава. Ние виждаме, че Русия е изпратила войски в Крим. Руските войски започват окупацията на Крим. Сблъскваме се с безпредседентно погазване на международните стандарти, на международните норми. Кремъл е срещу Украина. Украина се намира под огромен натиск от страна на Русия и войските на Русия. Стотици хиляди са мобилизирани на границата с Украина и те са готови да навлязат в източна Украина също така. Тайните служби на Кремъл искат да дестабилизират Украина, Украина, която не е чак толкова далеч от Европа. Може би е далеч от някои европейски държави, но така ли, че това е европейска държава това е държава в сърцето на Европа, точно на нашата граница. И каква е основната цел на политиката на господин Путин? Крим ли? О, не. Само Украина ли? Не. Разбира се, че не. Това, което прави господин Путин е, че той иска да повлияе върху цяла една държава. Окупацията на Крим е средство за повлияване на Киев. Дестабилизацията цели да бъдат принудени всички украинци да се откажат от своите европейски цели. Защо Путин иска да има Украина. Ясно е, уважаеми колеги. За да може да увеличи своето влияние върху Европейския съюз, да направи така, че ние всички да сме разединени. В крайна сметка, може би да се разпаднем. Това е ясно. Уважаеми колеги, ние се намираме в ситуация, в която в сърцето на Украина, в Киев, се събраха хиляди хора и те искаха да бъдат възприяти европейски ценности. Сто души бяха убити в името на заради това, че те защитаваха европейски ценности. Все още 100 души се водят безследно изчезнали. Може ли да си представите това да се случи днес в Берлин, Варшава, Лисабон? Не, но хора са били убити в Украина. А за човешките права какво ще кажем? Да, ние призоваваме към това да се защитава човешките права, да. Но ние трябва да намерим правилния подход. Трябва да зададем въпрос на Кремъл, на господин Путин за човешките права в Крим защото днес са застрашени човешките права в Крим. И не поради стандартите за условия на труд или човешките права по а поради агресията на Кремъл. Аз се срамувам. Защото ние се намирам в ситуация, която пряко застрашава Европейски съюз и как реагираме. предлагаме 500 милиона долари като търговски преференции на украинските производители. Това е много важно, защото търговските преференции от Европейския съюз ще намалят натиска върху баланса на текущата сметка на Украина. Т.е. ние ще подпомогнем Украина по този начин. Вие говорите за реципрочността. Ако Украина намали тарифите сега, което ще означава по-малко приходи в бюджета, съответно повече економически проблеми. Ние трябва да предложим милиарди като подкрепа. Подкрепа за Украина. За една държава, която е застрашена от агресия и тази държава трябва да може да изпълнява своите функции, защото това е очистено важно значение за европейската сигурност. И вместо да помогнем с милиарди Украина, ние предлагаме милиони. Говори с увеличаване на макрофинансовата помощ с 1 милиард евро. Какво означава това за сегашната ситуация? Може би след няколко седмици руските войски ще нахлуят и в източна Украина. Не се е ли срамуваме? За какво говорим? Уважаеми колеги, при цялото ми уважение, уважаеми колеги, към вашите знания, към вашето отношение, към вашето достоинство, наистина моля ви да покажете тук солидарност с украинския народ, който се бори за това да бъде част от Европа. И ако искате да се защитават и утвърждават човешките права, кажете го на господин Путин. Благодаря ви. You, Павел Залевски. Благодаря на господин Залевски. И економическата помощ на Украина не е въпрос. Никой не поставя това под съмнение. бяхме помолени, ако бяхме помолени да гласуваме за една инициатива за макроекономическа помощ, никой не би възразил. Единственият въпрос дали търговските преференции са начина, подходящия начин да се предложи помощ. Искам да ви кажа нещо лично. След две седмици ще излезе моята книга за търговската политика на Европейския съюз. И едно от моите заключения е, че това е част от правното постиж... от правните постижения на Европейския съюз. Но, за съжаление, понякога постиженията на правото на Европейския съюз не са постижения. Приключваме с дебата. Крайният срок за внасяне на изменения е днес в 7 часа вечерта. Следващата точка от дневния ред е заседание на координаторите при закритие врата. За това моля всички, които нямат право да присъстват на заседанието на координаторите, да напуснат залата.